Е на съвета и на комисията във връзка с подготовка за инвалидната сесия на Общо събрание на ОНЕ по въпросите на наркотиците. Отново добре дошла на госпожа Плашер. Заповядайте. Благодаря. Хубаво е да бъда отново тук. Уважаема госпожо председател, госпожо комисар, дами и господа, за нас е важна голяма възможност тази година да посветим извънредната сесия на Общото събрание на въпросите на наркотиците. Трябва да намерим решение, решение в рамките на международните договори. Трябва да приемем документ, който да е кратък, който да предпоставя определени действия и да съдържа препоръки. Ние имаме следните приоритети. Най-напред, ние смятаме, че трите конвенции, които са посветени на борбата против трафика на, на наркотици и защитават човешките права, трябва да останат главния стъп, на който да стъпим. В рамките на разпоредбите на Конвенцията на ОНЕ бихме искали в тази рамка да разработим различни мерки в сътрудничество с националните и регионални власти. На следващо място ние се спираме на човешките права. Ние искаме а, да престъпления, свързани с, а, наркотиците, да не бъдат наказвани така жестоко, защото ние в крайна сметка се застъпваме за върховенството на закона. Ние не искаме да има смъртни присъди, защото смъртната присъда подкопава човешкото достоинство. Особено когато става дума за престъпления, свързани с наркотици. И на трето място. Искаме нашите мерки да са основани на доказателства. Доказателства, които да осветляват търсенето и предлагането на наркотици. Тук имаме нужда от един подход, който да е базиран на доказателства от системата на здравеопазване. Международните конвенции апелират за един холистичен подход, но въпреки това някои държави и членки се отнасят, приоритизират производството на, а, на дрога, производство на наркотици пред третирането на здравословните проблеми, свързани с използването на наркотиците. Освен това, ние искаме всички заинтересовани страни да гарантират мерки, свързани с областта на здравеопазването са защитата на общественото здраве и обществото. Ние смятаме, че тези мерки ще подобрят общественото здравеопазване. Освен това, ние мислим за альтернативно развитие, за един холистичен подход, който да се справи с първопричините за злопотребата с наркотици. И накрая ние смятаме, че е много важно да въвлечем гражданското общество и научния сектор. Ето защо Европейския съюз апелира за признаване на ролята на гражданското общество в политиките за борба срещу наркотиците. През ноември миналата година ние започнахме работа под нашия документ. В момента Европейският съюз приключи уточняването на своите приоритети и ние може да представим настоящия документ. В момента този документ включва много елементи, които са важни за Европейския съюз, но две неща липсват. Най-напред една препратка към е, отмяна на смъртната присъда и освен това ясна формулировка за мерките, които да намаляват злопотребата с наркотици. Мисля, че тези два важни елемента трябва да бъдат включени. Благодаря ви. Благодаря, казва председателката. А сега от името на комисията госпожа Мамстрем. Благодаря, госпожо председател, уважаема госпожо министър, уважаеми евродепутати. Комисията смята, че ЕС има много важна роля, що се отнася до постигането на конкретен резултат на специалната сесия на ООН за наркотиците. ЕС работи активно за да подготви своята позиция. Миналия ноември приехме обща позиция за тази специална сесия. Готови сме да говорим с един глас е, категорично и е, ще гарантираме, че е, ще бъдат е, приети е, ключови въпроси за Европейския съюз в документ с резултатите от тази сесия. Комисар Аврамополос ще представи комисията на тази специална сесия. Той смята, че трябва да представи е, модела за справяне с проблема на наркотиците на Европейския съюз на останалия свят. Трябва да има е, намаляване на предлагането, справяне с предизвикателства, като предлагане на наркотици онлайн и новите психоактивни вещества. Някои от основните дейности, които ще предприемем, вече бяха подчертани от госпожа министъра. Нека обаче и аз да кажа няколко думи в това отношение. Ние смятаме, че трябва да се зачитат човешките права и трябва да се премахне смъртното наказание за престъпления, свързани с наркотиците, тъй като това не отговаря на международното право. Европейския съюз предлага да се организира едно странично събитие по време на специалната сесия на което да се обясни защо не трябва да има смъртно наказание за подобни престъпления, свързани с наркотици. И всъщност това никога не е добро решение, смъртното наказание. Ние, освен това, смятаме, че трябва политиката за наркотиците да бъде променена по такъв начин, че основното ударение да пада върху опазването на здравето на хората. Ще работим за намаляване на търсенето, ще работим за превенцията, за намаляване на риска, за ранното разкриване на случаите, за рехабилитацията, възстановяването и социалната интеграция на пострадалите. Смятаме, че трябва да се споделят най-добри практики. Ще подкрепяме проекто препоръките за намаляването на на, на предлагането, е, които тези препоръки в момента се обсъждат. Мисля, че трябва да се постави ударението и върху е, справянето с проблема на е, онези, които са в сърцевината на веригата на предлагането на наркотици. Европейския съюз създава мрежи за справяне с проблемите. Европол, например, е много важен партньор. Той дава на наше разположение експерти, дава форум за обмен на най-добри практики. Знаете, че има много нови предизвикателства, новите психоактивни вещества, търговията по интернет. Това са предизвикателства, които засягат всички райони на света. Ние смятаме, че трябва да изградим своята политика на основата на конкретна информация и доказателства. Знаете, че имаме Европейски център за мониторинг на наркотиците и наркоманите. Той се намира в Лисабон и е, той работи за осъществяването на нашите цели в тази област. Накрая, е, но не на последно място, искам да кажа, че трябва да има специални мерки за децата, за жените и за младите хора. Ето защо Европейския съюз ще работи е, за това гражданското общество да участва по-активно в е, изпълнението на нашата политика в областта на наркотиците. Имаме 45 НПО, които ни дават постоянно информация за това, което се случва в Европа по отношение на наркотиците. Така ще приключа, уважаеми депутати, ще изслушам с нетърпение вашите изказвания. Искам да кажа, че ние внимателно подготвяме нашия принос за специалната сесия на ООН за наркотиците. Благодаря, госпожо комисар. Сега започваме дебата. Представителите на политическите групи, господин Бони, една минута и половина. Госпожо председател, госпожо комисар, конференцията Унга ще бъде възможност Европа да е, утвърди своя подход към въпросите на наркотиците. Европейския подход е уникален, тъй като успяхме да осъществим координация между 28 политики в областта на наркотиците, които са подсилени от действия на ниво Европейски съюз. Това е модел с специалната роля на нашата агенция за оценка на риска. И ние трябва да споделим своя опит с регионалните организации. Като Европа ние трябва да настояваме за премахването на смъртното наказание и правото на унези, които са засегнати от наркотици, на достъп до здравни услуги. Трябва да се промени нагласата, не да се стигматизират наркозависимите, да не се криминализират тяхната употреба, а да се насочим към превенцията. Три въпроса ще спомена. Първо, има нужда от интегриран подход между е, здравеопазването, правосъдието, правоохранителните органи и гражданското общество, като акцента е върху осведомителна разяснителна кампания. От друга страна, координираната борба срещу организираната престъпност трябва да бъде приоритет. Освен това, трябва да отчитаме ролята на интернет – при дистрибуцията на наркотици. Това въжи не само за правоохранителните органи, но за родителите и организациите, работещи за превенция. Освен това, ние трябва да разберем явлението на новите психоактивни вещества, тъй като те са свързани с много заплахи. Имаме нужда от система за ранно предупреждение. Ето защо трябва да се засили ролята на Европейската агенция а, имате въпрос с синя карта от господин Сони. Благодаря за тази възможност да задам въпроса. Благодаря на колегата. Съгласен съм с всички критерии, които споменахте, но имам въпрос към една част от изказването ви. Смятате ли, че хармонизираната политика е възможност в Унгария? Случаите на хепатит С се увеличиха с 50%, тъй като е, правителството започна програма е, за игли, за спринцовки, за наркоманите. Благодаря. Аз мисля, че трябва да разберем, че компетенциите в областта на здравеопазването са в правомощията на държавите членки в Европейския съюз ние трябва да координираме някои дейности, но заедно с това има нужда от баланс. И сътрудничеството е сред най-важните въпроси. От друга страна, да не забравяме, че много държави членки ще изпълняват своя политика. Благодаря, господин Госпожа Шлайн има думата за минута и половина. Благодаря, госпожо председател. В своя годишен доклад за 2014 година италианската дирекция антимафия каза, че трябва да признаем провала на, репресивния, на репресивната репресивната политика спрямо наркотици като канабис. По-скоро трябва да си има декриминализация. Това би имало благотворни ефекти. Ще се освободят средства за борба срещу други престъпления и борбата срещу мафиите. Това са думи от правозащитните органи. Това е част от дебат за положителния опит в страни като Оригвай и различни щати в Съединените щати. Това води до намаляване на някои видове престъпления. Това е уместно да се напомни в контекста на събранието на ОНЕ по въпросите на наркотиците. Трябва да се преразгледа политиката към наркотиците в глобален мащаб. Нека да сложим в центъра на вниманието здравните грижи за наркозависимите криминализацията доведе до пренаселване на затворите и да обогати с милиарди трафикантите и престъпниците. Надявам се, че ще използваме тази възможност за да водим една по-плодотворна битка срещу наркотиците. Господин Юрек има думата за една минута. Благодаря. Публичното здраве. Общественото здраве е едно <clears throat> от основните права, е, общо благо и нито едно правителство няма право да го ощетява. Не може да се преследват хора, които са злоупотребили с наркотик, трябва да им се помогне. Само така може да се преборим с злоупотребата на наркотици. Чувам гласове, които казват, че основното ни послание трябва да е забрана за смъртното наказание за престъпления, свързани с наркотиците, но а, в такъв случай какво остава за забрана на използване на наркотици от войниците, от мафията, от в други ситуации трябва да защитаваме хората, а не да предприемаме други мерки. Господин Сетовски paní komisařko dámy a pánové téma drog považuji v současné. уважаеми дами и господа наркотиците са много важна тема днес, също както и темата миграция, но за съжаление имам чувството, че наркотиците остават все на заден план. През последните години забелязваме нови тенденции в тази област – ако искаме да се преборим с а, наркотиците, е, трябва да вземем предвид и факта, че се появяват на пазара все повече нови е, наркотици. 100, над 100 нови вещества, над 100 нови субстанции са се появили само за 2014 година. С това увеличение се увеличават и престъпленията, свързани с наркотиците. Най-опасна е електронната търговия с наркотици. Има над 1000 е, интернет е, оператори, които предлагат на младите хора наркотици по интернет. Тоест, трябва да помислим не само за европейски решения, трябва да намерим глобални решения, защото феноменът е глобален. Господин Киркос. Благодаря, госпожо председател. На последната специална сесия на ОНЕ, посветена на наркотиците, бе решено да се подкрепят и превентивни мерки, но това не стана. Всичко си остана на хартия и в момента 18% Извинявайте, 80% от средствата, отделени за наркотици, се отделят всъщност за полицейски, опера... полицейски операции. По този начин не може да постигнем нищо. На европейско равнище трябва да предлагаме терапии на засегнатите лица. Трябва да имаме альтернативи на, на затвора, на лишаването от свобода като мярка за наказание. Трябва да имаме и терапии, които да се предлагат в затворите. Трябва да имаме по-добър контрол, контрол в центрове, където е, където третирането на наркотици да протича контролирано един такъв контролиран център означава едно легло по-малко в болница. Благодаря. Last speaker, Mr. Polchak. One minute. Děkuji, paní předsedkyně. Poslední orátor, господин Полчак, за една минута. Куде правя о роли превенция? Благодаря. Аз съм съгласен с преждеговорившите колеги, че превенцията е много важна, а не изключването на наркоманите от обществото. Заедно с това подкрепям организациите, които се занимават с третирането на е, наркомани и с интегрирането на, на наркомани в обществото. Имаме големи проблеми с новите вещества, е, вещества, които се предлагат в европейското пространство. 32 тона е, наркотични вещества бяха заловени само през миналата година в Европа. Е, тези вещества трябва да са обект на наказателно преследване. Въпросът е тук какъв е мандатът на Европейския съюз на извънредната сесия на Общото събрание и какви ще са концепциите, за които ще застане всъщност Европейския съюз. Господин Капи, Капуто. Грация, президент. Благодаря, госпожо председател. Има един аспект, който често не се отчита в борбата срещу тех, срещу дрогите. Става дума за въздействието върху околната среда. В Латинска Америка бяха разрушени площи за, зася, заради засяване на, на растения, които се използват за производство на кокаин. мисля, че това е поредната демонстрация за това, че репресивната политика води само до високи печалби за производителите. Ето защо специалната сесия на ОНЕ трябва да засегне този въпрос, който е повдигнат в доклади на различни организации. Само по този начин можем да се преборим с войните, предизвикани от наркотиците. Благодаря, господин Мариас. Благодаря. Намираме се в една фаза, в която в света върлуват най-различни кризи, беженци, е, економическа е, криза, е, социално изключване. И то не само в Европа се шират тези кризи. Тези кризи върлуват и в Латинска Америка. Там се увеличава злоупотребите с наркотици. Сега Общото събрание на ОНЕ има възможност да вземе мерки на глобално равнище за борба срещу търговията с наркотици и, са, и, и, и за употреба на наркотици. Призовавам към нулева толерантност към дилерите. Нулева толерантност към продажбата на наркотици в интернет. За тази цел имаме нужда от мерки, мерки за реинтегриране на наркоманите. Благодаря. Господин Яковчич, последният оратор. Thank you, Madam President. Благодаря. Хубаво е Европейският съюз да застане с 28 ясни да за общата позиция, която ще бъде представена на Общото събрание на ОНЕ. Имаме европейска концепция, имаме европейски опит, когато говорим за превенция, за ролята на гражданското общество, за реинтеграцията на наркоманите, когато говорим за ролята на здра... здравеопазването, когато говорим за кампании, за заостряне на вниманието, такива кампании се провеждат в много градове из Европа. Мисля, че този опит ще е много важен, важен за целия свят. Естествено, и опитът, почерпен от операциите на Европол, той също е важен. Но ако искаме един пропорционален подход, трябва да, да решим да заложим на превентивния подход и на здравния подход. Now, Commissioner, you have the floor. Thank you. Госпожа Мамстрам, благодаря, госпожо председател. Да, много въпроси ще се обсъждат в Нью Йорк по-късно тази пролет. Повечето от въпросите, за които вие споменахте, са в дневния ред и Европейския съюз ще говори по тях. Контрабандата, продажбата онлайн, новите вещества. Мисля, че Европейския център за мониторинг на наркотиците и нарк наркоманиите, идентифицира поне едно ново вещество всяка седмица, така че това е голям проблем. Но ще поставим ударението върху превенцията, рехабилитацията и така нататък. Уважаемата депутатка от Италия, по отношение на декриминализацията, различните държави са поели по различен път и този въпрос не е в дневния ред, но естествено ще чуем опита на различни страни и ще е, видим какво може да е въздействието върху Европейския съюз, ако приемем различни практики, макар че е твърде рано да се прави оценка на резултатите. Е, искам да ви уверя, че Европейския съюз ще участва в подготовката на сесията, ще участваме в последователните, последващите действия по-скоро. Комисар Аврамопол ще представя съюза в Нью Йорк. Искам да ви уверя, че Европейския съюз ще даде своя конструктивен принос и да се надяваме, че ще допринесе допринесем за намиране на решение на този гигантски световен проблем и да се надяваме, освен това, че ще подготвим почвата за политическата декларация на ООН и плана за действия в областта на наркотиците, които се предвиждат в скоро време. Благодаря, благодаря, госпожо председател. И сега представителя на съвета. Повечето от въпросите, които повдигнат повдигнахте, са включени в дневния ред. Да, ще положим всички усилия. Общо събрание но не да следва насоките, които вие следвате от много години. Резултатът да бъде подход ориентиран към здравето и правата на човека. Ние ще продължим да се борим срещу смъртното наказание за престъпления, свързани с наркотиците. Това наказание не е нито съразмерно, нито ефективно. Също така в документа, в окончателния документ ще се погрижим да се използва език, който настоява защитата на гражданите. Благодаря ви за този интересен дебат. Благодаря и аз, казва председателката. Желая ви успех. Дебатът приключи. Преминаваме към следващата